Утре предстои Предстои в момента доклад на господин Ленер за годишните счетоводни отчети на микропредприятията. Господин Ленер за 4 минути. Дами и господа, скъпи колеги, докладът касае проект, за който парламента от няколко години настоява. Надяваме се той да бъде финализиран сега. Моята цел е да взема предвид микропредприятията, които са с малък размер, с малък персонал, минимален оборот, минимален размер на печалбата. Те действат само на местния пазар, да речем хлебарница, декоратор. Искаме да намалим административното бреме за този тип предприятия. Парламентът заедно с съвета се опитаха да постигнат този тази цел. С четвъртата директива за дружествено право и доклад от септември 2008 година. Но тогава не успехме да финализираме положението. Ето защо през септември 2008 година парламентът единодушно прие резолюция, с която приканва комисията да предвиди освобождаване на микропредприятията от задълженията. Това е факт сега. Комисията не прави това предложение, точно както искаше парламента. Същевременно Европейската комисия призова групата Штойбер, която се занимаваше с намаляването на административното бреме, да се занимае с този въпрос. Тази група каза, че това е много важно средство за намаляване на бремето за микропредприятията – 6,3 милиарда евро могат да бъдат е, спестени от малкия бизнес. Именно микропредприятията са най-тежко засегнати от административното бреме. Трябва да кажа, че предложението на комисията е ключов елемент от намаляването на бюрокрацията. Ето защо е много важно. Предложението е правилно по редица съображения – Директивата, която обсъждаме, датира от 1978 година. Тя е предназначена за средния и за големия бизнес, но не и за микропредприятията. За съжаление, микропредприятията попаднаха в предложеното и поле и се налагаше те да публикуват годишни финансови отчети Нещо, което те не се нуждаят и никой не се нуждае от е, това. А ако микропредприятието иска кредит, годишните финансови отчети нищо не помагат въпреки това. Много често тези отчети не се разбират и смисъл от тях е нулев. Много често всичко това се свързва с паричните потоци, с ликвидността, активирането на резерви. Всичко това обаче не може да бъде извлечено от подобен тип отчети. Те представят какво е положението в момента. От тях човек не получава информация дали микропредприятието е кредитоспособно или не. За разлика от това, което твърдят е, лобистските групи. Тук не, не става въпрос за конкуренция. В трансграничен план микропредприятията действат само на местния пазар. Те не са част от вътрешния пазар на общността. Вътрешният пазар на общността не е само цел. Хубаво е, че съществува. Но все пак той следва да касае най-вече трансграничните сделки, а не въпроси, които са свързани с местният е, пазар. И така, мисля, че най-накрая трябва да одобрим е, този доклад. След това съветът следва да помисли върху този въпрос отново и се надяваме да бъде осигурено квалифицирано мнозинство, тъй като това ще е от полза за микропредприятията. Господин Бърния за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя двамата докладчики за работата, господин председател Лене и Дирк Штерк. Както каза господин докладчикът, този проект на директива на комисията отговаря на желание на Европейския парламент. Резолюцията на парламента е от 18 декември 2008 година. Това беше призив към комисията да внесе нормативен проект, за да позволи на държавите членки да изключат микропредприятията от приложното поле на счетоводните директиви. Групата на високо равнище за намаляване на административната тежест под ръководство на господин Штойбер се произнесе ясно полза на този проект. А Европейският економически и социален комитет също даде своята подкрепа за този проект за упростяване на счетоводните правила. Защо е толкова важен този акт? Проектът трябва да позволи и на държавите членки да уеднаквят изискванията за счетоводно отчитане на всички микропредприятия, като създадат единна система за такова отчитане. Това ще позволи съществено намаляване на разходите, които понасят тези предприятия. Както казахте, това са множество милиарди. В високия сегмент става дума за 6,3 милиарда евро. Това са важни цифри и е, те изискват е, ние да е, изчерпим дебата по темата, за да предприемем действия в полза на, ден... на работата на малките и средните предприятия. За това аз съм за бързо а, приемане на проекта за микропредприятията. Разбира се, този проект ще се впише в по-общ план. Прегледът на счетоводните директиви, нещо, което а, бе поставено като искане от Комисията по економическите въпроси. Това ще отнеме повече време, разбира се, евентуално няколко години, разбира се, преди а, да се увенчае приемане на нови норми. Чуха критиките, бележките, предложенията и искам да отговоря на три конкретни пункта. Първо, Целта на проекта е на държавите членки да бъдат дадени варианти, да им дадат да им бъде дадена възможност, която те могат да упражнят или да не упражнят, е, без да е необходимо е, да изменяват националното си законодателство. Второ, подчертавам, че проектът е в посока опростяване и субсидиарност. Е, за гражданите и предприятията е важно да разберат вътрешния пазар, да го почувстват като свое творение и не трябва да им налагаме правила отгоре, когато това не е необходимо мислейки е, за конкретната уредба по отношение на микропредприятията, в момента тя е твърде осложнена. Е, на трето място проектът не означава, че ще бъдат премахнати всякакви счетоводни изисквания или изисквания за счетоводно отчитане по отношение на микропредприятията. Становището на Комисията по юридически въпроси е съвсем ясно в това отношение. Микропредприятията ще бъдат длъжни да пазят оправдателните документи за своите операции и сделки. Така че, господин председателю, това е моят отговор преди да ви изслушам. А, бих искал парламентът да подкрепи това предложение. Необходимо е а, да имаме силна подкрепа от страна под, на парламента, за да може да мине проектът а, и да допринесе за упростяването, от което всички се нуждаем. А, бих искал микропредприятията да могат бързо да се възползват от економиите, които са целени и очакван ефект от този проект. Благодаря. От името Комисията економически и финансови въпроси, господин Стерк има думата. Благодаря. Благодаря. Бих искала да дам становището на економическата комисия в пленарно заседание. Съгласен съм с дебатите, които бяха очертани от страна на комисията. Необходимо е да упростим уредбата за малките предприятия. Трябва да се прави разлика между малки и големи предприятия, но тук според нас целта не е постигната. Ако няма годишни счетоводни отчети, ще е трудно малките и средни предприятия да наберат информация за търговските си партньори. Освен това има разлики между отделните държави членки и смятам, че не е добре за микропредприятията да съществува такава уредба, Приканвам ви е, да се придържате към нашето становище. Имаме детайлно становище и анализ. Бихме искали да се възприемат не само положителни мерки, но да се мисли и за отрицателни мерки. Трябва да се мисли повече за дружествените директиви. В този момент трябва да се проведат необходимите разграничения. Трябва да има правила за всички държави членки единни и да има е истинско административно упростяване. Państwo е, doskonale wiemy czym różnią się mikroprzedsiębiorstwa. Господин Суевка, благодаря. Уважаеми госпожи и господа, знаем, че микросубектите са много различни от малките и средни предприятия и със сигурност не би трябвало да ги сравняваме с големите фирми, дружества или компании. Мисля, че наистина има отрицателен ефект цялата тази бюрокрация и в крайна сметка изискването за ликвидността за микросубектите, какво означава всичко това? През последните години, например, ако погледнем, ще знаем, че първата година на един, едно дружество, микродружество, е, е най-важната и тази година са оцеляли изключително малък процент, така че една трета всъщност остават. Ако имаме предвид факта, че много държави членки В много държави членки микропредприятията съставляват почти 90% от дружествата. Разбираме колко голямо значение е всъщност намаляване на бюрократичната тежест именно за тях. Всъщност ние не искаме просто да облегчим тяхното функциониране, в смисъл да свалим част от е, тези техни задължения. Необходимо е само да се опрости счетоведната отчетност на микродружествата изискванията за счетоводна отчетност следва да бъдат смекчени и разбира се, необходимо да се очутят конкретните потребности на отделните микросубекти, когато говорим какво трябва да направим за тях. А, нека да видим какво големите дружества са постигнали по отношение на трансграничните стандарти. Това наистина спомага за сваляне на разходите и това е много важно да имаме предвид, когато създаваме нови изисквания за нова категория дружества. Ако направим баланс между от една страна разходите и от друга страна преимуществото, което тази схема би имала за микросубектите, в крайна сметка разбираме, че те имат нужда от изключително много информация. Обикновено това са едни е, семейни е, предприятия и предвид финансовата криза трябва да отчетем, че много е, адаптации и корекции трябва да се извършат. Благодаря. Госпожа Касте. Минут. 4 минути. Мерси. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, драги колеги, както отчете докладчикът, този проект на директива е следствие на гласуване в Европейския парламент. Това припомнихте и вие, господин комисарио. Все пак моята група остава критично настроена и то много спрямо този проект защото има опасност той да се обърне срещу нашите цели. Искайки да е, отмахнем тежест от предприятията, е, рискуваме е, да е, накърним принципите на прозрачност е, и доверие, необходими за тяхната дейност. Най-напред трябва да сме ясни по праговете, е, да знаем какво наричаме микропредприятие е, става дума е, за предприятия, е, при които има 10 работници и над 1 милион евро оборот. В различните държави членки има разлики. Има местно присъствие, има присъствие на общностния пазар. Но все пак трябва да има изисквания за счетоводна отчетост, но те не могат да отпаднат за тези предприятия. И не може а, е, тези а, е, изисквания да отпаднат, защото а, е, те са необходими всеки път, когато а, това предприятие влиза в досек с банкови институции, с економически и други финансови институции. В момента в който трябва да влязат в такива отношения, изискванията ще се задействат и може би ще трябва малките предприятия да плащат дори по-скъпо, за да отговорят на тези искания. Не виждам напредък. Всъщност, тогава счетоводните изисквания излизат извън общата рамка на Европейския съюз и тогава се поставя въпрос не само за конкуренцията, Поставя се въпросът за интеграцията, економическата интеграция, общностното право и равноправното третиране на всички предприятия в Европейския съюз. Казвайки това, съвсем явно упростяването на изискванията за счетоведна отчетност за малките предприятия е необходимост. Три инициативи са много полезни в това отношение. Първо, проекта, за който говорим днес – Второ, международната система ИРФС и е ревизията на четвъртата и седмата директива за счетоводна отчетност. Европейската комисия би трябвало в скоро време да внесе проекти в тази насока. Тези проекти бяха обещани за 2010 година. Може би ще се удължи срокът за, за изработването на новите предложения, но не. А разбира се, хубаво да се бърза и да се върши работата половинчато. В тези три направления се преследва една и съща цел, макар и по различни начини. Струва ми се, че ще бъде по-добре и по-ясно, господин комисар, по-ясно за предприятията, ако им се даде единен, глобален отговор на техните е, нужди. Да се отговори на целта за упростяване, която е цел на всички ни и а, е, да бъде съобразена а, е, реалността за малките и средните предприятия. В момента проблемът е, че а, е, комисията все още не е предложила ревизирани проекти а, за а, директивите, които цитирах, и това пречи на нашата дискусия. Необходимо е да се ускоря, ускори диалогът за освобождаванията от определени изисквания. Необходимо е също да се направи и анализ на отражението, което се очаква от бъдещите проекти. Госпожа Тайн за 3 минути. Уважаеми колеги, като докладчик сянка от АОДЕ, не мога да разбера защо някой ще е против микропредприятията, не малкия бизнес, против освобождаването на микропредприятията от изискването за годишни отчети. Какъв е проблема? Моля да изчакате а, и след това ще ви дам право на отговор с синята карта, ако разбира се предходният оратор се съгласи с това. Да, заповядайте. Значи, тук не говорим за средни предприятия с стотина служители, които изнасят. Тук говорим за малки предприятия, хлебари, цветарници. На малкия бизнес трябва да се спестят ненужните разходи. Например, плащането за, на данъчни консултации или на юридически консултации, хонорари на аудитори. Комисията най-накрая внесе предложението, което парламентът от дълго време иска. Изведнъж всеки започва да изразява тревогите си. Все едно е против. Само седем на 100 от малкия бизнес има активи зад граница. Тук трябва да се счита, зачита принципът на субсидиарността. Отчетите са предвидени за по-големите предприятия. Те не стават за малкия бизнес. Един от контрааргументите е, че малкия бизнес може би когато иска кредит, няма да може да представи подобни отчети. Така или иначе е ясно, че годишните отчети сами по себе си не са достатъчни. Аз съм работила като юрист и като нотариус Никога, когато са се закупували фирми, не са били изисквани подобни отчети. И сега изведнъж излиза, че искаме да се запазят старите правила. Ако се искат отчети, защото данъчната система не работи, човек не трябва да се изненадва, че има загуби за приходи за хазната. Колегата от, коми... от съответната комисия мисля, че оплана всички въпроси и сега няма никакви аргументи. Бе поискано да се зададе въпрос. Приемате ли въпроса? 30 секунди имате. Госпожо Стерк, приемате ли предложението, което правите, а именно да се забави проекта, за да се извърши оценка на въздействието и че това се равнява на не? Ms. Castex, you have 30 seconds to reply. 30 секунди имате за отговор. Добре разбрах въпроса ви. Ако този проект бъде отхвърлен, тогава трябва да се внесе нов проект от нула. И в този момент следва да бъде направена оценка на въздействието. Както ви казах, ние не сме против опростяването на щетоводните изисквания за микропредприятията особено като се има предвид огромният брой директиви и мерки. Необходимо е да бъде изяснена ситуацията, следователно. Просто смятаме, че е, този проект не упростява е, положението и не създава гаранции и сигурност на предприятията. И кирия Свинбърн, Яна Лепто. Госпожа Свинбърн, една минута. Благодаря предложението за освобождаването от определена счетоводна отчетност е, далеч не е перфектно. Така че е, ние не можем да поканим господин Стърк. Искаме да се обърнем към комисията и да разгледат въпроса с останалите дружества, защото те също се нуждаят от облегчаване на тази, това тегло. И всичко е във връзка с директивите е, по дружествено право и счетоводна отчетност. А, сега тази, а, това специално предложение също ни претревожи, защото има доста малък обхват. Важно е да се знае, че наистина всичко помага в състояние на криза. Мисля, че а, добре е да а, подкрепим тази мярка, защото поне част от дружествата е в а, мой избирателен е, регион ще могат да получат някакво облегчение. Разбира се, това не е панацея и решение за всичко, но ако може да помогне дори и на няколко а, малки предприятия в тези трудни времена от економическа гледна точка, не бива да заставаме на пъти. Лепто. Господин Де Йонг. Благодаря, господин председателю. Е, общо взето съм удовлетворен, е, когато Европейският съюз е, създава правила. Понякога обаче те са прекалено много – и специално нормите за пазара са доста сложни. Правилата за годишните счетоводни отчети са необходими, за да бъде осигурена прозрачност, така необходима в економическите отношения. А за микропредприятията, често пъти административните формалности са доста голям проблем. Ако отпадне е, задължението за информация, можем да си зададем е, въпроса какви ще бъдат поставените изисквания. Винаги ще продължат да съществуват е, годишните счетоводни отчети, но ако искаме да съществува доверие, всяка направена декларация трябва да бъде 100% проверяема. И освен това, предприятията трябва да пазят оправдателните документи. А това не може винаги да се очаква от тях. Смятам, че в случай проектът ще улесни множество микропредприятия и мисля, че също економиката като цяло ще се ползва от него. 2,6 милиона са безработните в Обединеното кралство. 20% е, е безработица сред младите. Във Франция 24%.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 Големите а, е, компании в последните две години уволняват хора и непрекъснато продължава тази практика. Най-добрата надежда на безработните са малките и микропредприятията. Обаче, европейските директиви ги затрудняват да могат успешно да функционират. Европейските регламенти задушават техния ръст. И Веднъж, когато комисията прави нещо разумно с това предложение да се освободят микропредприятията от е, някои от изискваните за счетоводното отчитане, в Обединено кралство мога да кажа, че имаме около е, милион и е, 700 хиляди микропредприятия. Така че ако можем да подпомогнем дори един човек, това е нещо много важно, защото по този начин ще се разреши, например, в Обединеното кралство до голяма степен проблема с безработиците. По отношение на господин Стърк и неговите приятели, разсъждават от гледна точка на това, че се освобождават много малки компании от общите потопи, с които ги заливат регламентите от Европейския съюз. И вашия, реглам, вашият аргумент всъщност просто смехотворен и се чудя как вие успяхте да го предложите от вашата група. А, Бих ви напомнил малко историческа история, малко история. когато приключи Първата световна война при 96 година, имаше предложение за предпазване на териториалното е, неприкосновеност на Белгия. Във всеки случай не била сега в никакъв случай да позволим да се разруши британската нация и британската економика с подобно решение. Кириуш е, Фейо, я... Господин Фейо, ако желаете, разбира се, можете да реагирате. Приемате ли въпроса, каза председателя. Трябва да е в ролята. Let me first of all thank you. 30 секунди за господин Стеркс. Имам един въпрос в отговор на казаното от вас. Ако се обърнем към комисията с въпроси, поискаме да се направи преразглеждане на двете директиви, планирани за тази година, така че да има една обща рамка. Това наистина ще попречи ли на това, което ние искаме да постигнем административно опростяване, т.е. Yes. Да, малкият бизнес трябва да има такова опростяване сега. Uh, о, Фейо, за две лепта. Господин Фейо, две минути. Senhor Presidente, eu queria começar por felicitar o nosso colega. Господин председател, искам да поздравя колегата Лена за доклада, който представи и за готовността за диалог, която прояви по време на подготовката на доклада и за ангажираността му и интереса към микропредприятията защото акта, който обсъждаме си, има своята история, е много важен в контекста на борбата с кризата. С него ще се освободят микропредприятията от спазването на прекомерни бюрократични изисквания, без това да е в ущърп на прозрачността. Данъчните изисквания за микропредприятията, които са важни за прозрачността, се запазват. Но не може да предлагаме един и същ подход към различни предприятия. Не можем да третираме малките и големите предприятия по един и същ начин. Настъпил е момента да защитим малките предприятия и да преминем от думи към дела. Сега имаме възможност да отстояваме по-прости и по-ефтини мерки за малките предприятия, които ще доведат до по-голяма заетост и по-висок ръст. За съжаление, в Европа много от малките и средни предприятия изпитват затруднението. защо не трябва само да говорим, а и да действаме. Ето защо е представляваната от мен партия внесе сходно предложение в националния парламент – аз призовах португалските депутати да гласуват за тази мярка и по този начин да направят е, жест и да се отпуши блокажа, в съвета в Португалия. Подобна мярка ще е стъпка напред не само към упростяването, а и към преодоляването на кризата. Благодаря, господин Регнер, за две минути. Благодаря, господин председател. Намаляването на административното бреме за микропредприятията е цел, която ние, разбира се, подкрепяме. Изискванията за отчетност са още по-трудни за спазване от малките предприятия. Те не могат да се сравняват с големите, но тази цел ще бъде ли постигната чрез доклада Лене? Франсуа Кастекс каза нещо, което подкрепям. Микропредприятията много често не са толкова малки. В Австрия говорим и за ограничена отговорност и такъв тип дружества. 90 на 100 от всички фирми в Австрия с персонал под 10 на 100 а, под 10, извинявайте, души. Трябва да се намали бремето, но все пак ограничената отговорност изисква някаква отчетност. Не може изцяло да освободим микропредприятията от изискванията на директивата. С четвърта и седмата директива обаче мисля, че бремето така или иначе ще се намали. Господин Паска за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Економическата криза ясно показа, че, Европа, че Европа не може да се мери с други части на света, където се отбелязва ръст, например Азия. Структурата е прекалено тежка за нашия бизнес. Китайските и индонезийските работещи в подобни сфери съм сигурен, че не си губят времето да попълват разни формуляри. Какво е положението в нашата страна? Трябва да се предоставя информация за най-различни държавни органи, финансовата служба, търговският регистр, статистическият институт, застрахователи. Ако нещо се пропусне, е предвидена санкция. Даже може да се отнеме правото на упражняване на дейност. Подобни органи губят времето на бизнеса. Да, данъци са необходими, за да функционира държавата, но мисля, че ако се събира цялата информация от един единствен орган, това ще е достатъчно. Трябва да премахнем правилата, които са безмислени, Трябва да позволим на държавните служители да си, върнат, да си вършат както трябва работата. Или хората ще трябва да, както в 1680 да, да скачат от сградите, което не е най-добрият вариант. Господин Карас, аз съм един от председателите на Междуведомствената група за малките и средните предприятия работихме по закона за малките предприятия и казахме, че трябва тях да поставим на предна линия. За това сме за упростяването и за по-малкото бреме върху плещите на малките и микропредприятията. Но това, което чуваме днес тук, госпожи и господа, звучи извънредно привлекателно. Ако е толкова привлекателно, защо не аплодират всички? Защо има толкова примери, които се дават точно в посока обратна на упростяването? Защо няма аплодисменти? Има причини за това. Съответства ли това, което се предлага на правилата в Базел 2. От една страна, ние сме за процедури за счетоводна отчетност с международен елемент, а сега искаме да ги премахнем. Искаме европейски решения и а, европейско упростяване, а не национални решения. Не искаме нови процедури и изисквания от цели набори от изисквания, освобождаване от цели набори от изисквания за изготвяне на счетоводни отчети, защото иначе няма да е възможно във всички държави членки да изискваме едни и същи данни. Отпускането на заеми ще бъде по-трудно. Също е, и малките предприятия трябва е, да се придържат към стандартите за качествена счетоводна работа. В противен случай се губи прозрачност. Ако е, се поставят изисквания, които не съответстват на общия дух, тогава държавите членки ще бъдат затруднени при изграждането на вътрешния пазар. Аз съм за преразглеждане на четвъртата и седмата счетоводни директиви, защото именно това ще доведе до упростяване и до а, хармонизация. Госпожа Тайсен. Благодаря, господин комисар, драги колеги. Бихме искали да ограничим административната тежест върху плещите на предприятията. Със сигурност трябва да направим това за малките и средните предприятия, които естествено са поставени е, в най-неблагоприятно положение. Но не искам е, да навлизам надълбоко в детайла, защото има проблеми на ниво право на установяване. Е, някои предприятия са в по-висока степен, отколкото други засегнати от вътреобщностната търговия и изделките с международен елемент не трябва на предприятията да поставяме пречки, когато искат да сключат международни сделки. Да, на упростяването, но не трябва премахнатите задължения да се заменят с други задължения. Когато става дума за информация, всички искат да съществува такова изискване за даване на информация. То е в основата на прозрачността и трябва да функционира една добра счетоводна система за всяко предприятие, която да е в състояние да подава надежни данни. Мисля, че представителите на много малки и средни предприятия в Европа се страхуват, е, че тук се изправят пред е, големи пречки и бариери и аз поделям това опасение. Е, проявявам уважение към работата на колегата Лене и извършеното от неговата комисия, но не мога да подкрепя доклада му. Аз съм а, за това, което изисква докладът Стеркс. Първо да бъдат оценени всички последици и след това да бъде извършен оповестения преглед на директивите за дружествено право, респективно за счетоводната отчетност. Това е предвидено за тази година и не бива крайният срок на прегледа да се отлага дълго във времето. Госпожа Ране, две минути. Okay. <laughs> Ich habe den Namen nicht verstanden, Entschuldigung. Е, моля за извинение, не си чух името. Всичко вече е казано за и против тази директива, така че нека да обобща със следното. Надали някой в тази зала може да бъде против намеренията ни да се намали бюрокрацията и да се облегчи работата на микропредприятията. Но а, струва ми се, че някакси задачата е изпълнена наполовина и е необходимо тя да бъде довършена. Всички знаем, че правила са ни нужни, особено в четоводната отчетност. По отношение на малките предприятия и микропредприятията, за тях е, отчетните документи също са много важни и те са необходими, когато могат да покажат в дадени обстановки, например по смисъла на база от 2 или някои други изисквания. Е, ще има нови правила и изисквания за нови оправдателни документи в бъдеще. Така че, може би, ще се вдъхновим и от Америка в този смисъл. Но, разбира се, може би сега, понякога, както бе казано, в крайна сметка е необходимо да преразгледаме някои от правилата, които са задължителни особено в общността в Европа. За нас е много важно да има ясно разписани правила. И това е моят аргумент. Не, аз не отстоявам само малкия микробизнес, а всякакъв бизнес и големите компании, като търговски специалист в областта на дружествено авторското право. Зная много добре, че трудно можете да се снабдите с необходимите е, документи, а, ако ги нямате, камо ли да се направи оценка на тяхната валидност. Това е валидно за големите компании, пък по-малките просто наистина като че ли не могат и да си го позволят, а не могат да го направят в този смисъл. Така че, по отношение на директиви 4 и 7 за четвърната отчетност на дружествата, мисля, че трябва много а, добре да подходим към микропредприятията, да не създаваме голяма тежа за тях. Благодаря, господин Карин, с две минути. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, ако един от нас създаде свое ново предприятие, в началото си. То винаги ще бъде микропредприятие, независимо какъв е замисълът ни. Нужни са ни нови предприятия. В момента имаме криза в Европа, има безработица. За да разрешим проблема с безработицата, са ни нужни максимален брой микропредприятия. И те, разбира се, са микросубекти в самото начало, така че трябва да направим всичко по силите ни, за да можем да облегчим функционирането им и ние можем да го направим. Предложението на комисията да премахне необходимостта а, за счетоводно отчитане или намаляване изискванията за счетоводно отчитане е предложението и според мен има три основания, поради които трябва да го направим. Както вече казах, на практика всички нови предприятия започват като микропредприятия. Така че това решение ще облегчи този процес, особено сега, когато имаме нужда от това. На второ място, разходите за счетоводно отчитане на ежегодна основа е изключително важно, знаем, но дали ще донесе до съответните е, ползи за държавата и за предприятието. Ако банката е, ще отпуска е, кредит, разбира се, тя има нужда от реалното финансово състояние на дружеството сега, а не преди една година. Така че именно по този начин можем да изпълним целта на комисията да с намаление на 25% на административното тегло за предприятията. Така че призовавам ви, нека да спрем да дискутираме дали подкрепяме предприятията или не. Нека да започнем да го правим. Благодаря ви. И кирия Коми ги лепта. Госпожа Лара Коми. Президенте, веде благодаря, господин председател. Макар, че нараства значението на малки и средния бизнес в Европа, то все още не получава достатъчни стимули. Комисията реализира поредица от мерки за насърчаването на този тип бизнес. Мисли за малките първо е много добър принцип. Хубава идея е да се погрижим първо за малкия бизнес, да стимулираме неговото функциониране в економиката, да намалим административното бреме, да опростим процедурите, да улесним достъпа до пазара, за да може да се повиши конкурентоспособността. Това са все елементи необходими за преодоляването на кризата. Смятам, че продължението на господин Ленер е хубаво. Хубаво е да се освободят малките предприятия от изискването за годишни отчети, с което ще се намали административното бреме. Аз съм за даването на свобода, макар и ограничена, на държавите членки в това как да прилагат директивата. Тъй като в Съюза все още няма пълна хармонизация от правна гледна точка, мисля, че въвеждането на подобен обличителен режим трябва да се става постепенно. Моята страна е известна с прекомерната бюрокрация. Ето защо според мен първо трябва да се опростят изискванията за отчетност чрез въвеждането на електронни процедури онлайн, които не изискват е, хонорари за допитвания и консултации. Това може да е първата стъпка. Спонтанни изказвания. Ще има желаящи за изказване. Шест повече не приемаме. Госпожа Хоймер за една минута. Господин председател, колеги, изненадана съм от този дебат. Колегите са за упростяването. Първата стъпка трябва да касае най-малките субекти. Аз съм говорил с много представители на микробизнеса. Те не настояват е, много за това. Е, както каза комисията, няма да се наруша прозрачността, защото другите правила си остават. Няма да се засегне прозрачността и търговията, тъй като те не са значими за Европейският парламент не търгуват из цяла Европа. И така, колеги, това е първата стъпка. Моля ви да я предприемете. Искам да благодаря на господин Ленер за отличната работа в комисията. Господин Гозес за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, споделя много от доводите, изтъкнати от господин Акарас, госпожа Кастекс, госпожа Тайсен, но все пак си поставям въпроса. След изменението, компромиса, компромиса който а, беше а, намерен а, за а, съчетаване на националните интереси, трябва ли да блокираме а, директивата а, за микропредприятията, което би позволило да отправим а, едно послание а, към. А, обществеността. Е, бих казал следното. Първо, тук трябва да подкрепим проекта на Клаус Лене, господин комисар. И е, второ, трябва е, да вземете много сериозно предвид това, което бе казано за необходимостта от изменяване на другите директиви, за да може бързо да бъдат уеднаквени изискванията за счетоводна отчетност на малките и микропредприятията с общо европейската уредба. Uh, Господин Кели, една минута. Господин председател, като много колеги, е, съм станал 4 часа сутринта, за да дойда тук, но наистина много се радвам, че останах до края на дискусията тази вечер, защото последните две теми мисля, че преминават с една голяма надежда. Спастяването на тези милиони и милиарди всъщност е изключително важен факт. И това, което мога да кажа, е, е, че мога да докажа казаното от много критици, а именно, че Европейския съюз е твърде много бюрократична е, институция, но поне имаме желание да направим нужните корекции. Е, по отношение, е, за съжаление, банковия сектор не показа никакво разкаяние, например. Необходимо е да извадим ножиците, за да посрещнем тази цел 25% и колкото по-бързо, толкова по-добре. Благодаря. Папа, господин Папа Никола на минута. Ανοίγουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και είναι δεδομένο ότι η απαλλαγή των να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν По време на економическата криза е много важно да се намали бремето за малкия бизнес това може да стане, като се променят изискванията за годишните отчети. Съгласен съм с докладчика, че това е хубава идея. Това означава, че ще освободим повече време на бизнеса, ще подобрим неговата ефикасност и е, печалбата. Някои колеги изразиха притеснение от тази идея. Да, човек трябва да е внимателен, когато се опитва да намали бремето в този сектор. Аз обаче настоявам, че това не трябва да ни служи за оправдание, да се крием от финансовите факти. Принципно трябва да приветстваме подобна мярка и предложението на комисията. Но трябва да внимаваме как точно ще я реализираме за да може да постигнем крайната си цел, именно да помогнем на бизнеса. Господин Барсите за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Днес няма съмнение. Микропредприятията трябва да бъдат подкрепени с всички възможни средства. И едно от най-добрите средства е именно намаляването на данъците – за тези предприятия. Улесняване изпълняването на някои от техните задължения. Когато те искат а, да получат кредит от банка, трябва да представят определена информация. Част от тази информация естествено се изисква, а друга част от информацията е допълнителна и това представлява допълнителна тежест за предприятията. Би трябвало микропредприятията да бъдат освободени от изискването за годишни счетоводни отчети. Това е нещо хубаво и ще им улесни работата. Тя има една минута.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 както бе казано преди няколко минути, е, извънредно важна. И слушах всички, слушах внимателно. И мисля, че нито един от парламентаристите не пропусна да подкрепи необходимостта от е, ограничаване на е, тежестта, която пада върху плещите на микропредприятията. Както показват нашите статистически данни, може би 5 милиона микропредприятия по този начин в Европа ще бъдат съхранени. Има различни доводи, съгласие, несъгласие по отношение на графика и или условията, при които да бъде извършено това облегчаване от административна тежест. Аз е, в момента, в който ме изслушвахте, завих пред парламента, че потребителите, гражданите и малките и средните предприятия трябва да възприемат единния пазар като своя собствена економика, големия единен пазар. И за това у мен има много решителност. Разбира се, текстът може да бъде усъвършенстван. В диалога съвета това може да бъде постигнато както каза господин председателят. Лене каза, смятам, че имаме нужда от това да дадем този сигнал. Мисля, че това беше комплимент от страна на лорда Дартмус по отношение на комисията. Доста рядко нещо, впрочем. И мисля, че неговите думи бяха разумни. Сега се надявам, че ще имаме възможност да работим заедно – често пъти комисията прави разумни, полезни, конкретни неща. И е, надявам се, че няма нужда да ви е, убеждавам е, да подкрепяте по-решително и по-често усилията на Европейската комисия. В този дух смятам да работим от тук нататък бих искал да ви убедя, че комисията прави полезни неща, често пъти с подкрепата, някой път и по искане на Европейския парламент. Е, госпожи и господа, смятам, че това конкретно прогресивно, е, разумно предложение за значително упростяване на административната тежест е, на микро и малките предприятия няма да ги освободи от задължение да изготвят годишни счетоводни отчети, няма да им да ги е, освободи от задълженията да дават информацията, както и няма да попречи на никого, който има нужда от такава информация, да я поиска. Също така съм съгласен а, с, с доводите, изказани от господин Стеркс. А, този проект ще позволи а, на национален и в, а, на регионал, на, на, национално и на регионално ниво да бъдат приспособени изискванията, прияти на Европейския съюз. И всъщност предприятията ще могат а, там, където работят, а, да а, спазват а, създадените на място изисквания. Разбира се, би трябвало бързо да се действа. Е, това е, е случай, който не бива да пропускаме да помогнем на малките и е, средните предприятия. По отношение на госпожа Кастекса, тя призова да мислим за по-дългосрочната перспектива и за прегледа на директивите за счетоводна отчетност. Вие казахте края на 2010 година. Може би е, всъщност е, е, ще се отложи работата за началото на 2011 година, но ние в никакъв случай не бихме искали да пренебрегваме сроковете. И в отговор на казаното от господин Гозес, ние няма да пропуснем да използваме това средство, глобалната ревизия на счетоводните директиви. Е, но, е, ако трябва да бъда искрен, е, няма несъвместимост между проекта за подкрепа на малките и микропредприятията и счетоводните директиви. Няма пречка първо да направим проекта за малките и микропредприятията и след това да преминем към общата ревизия на директивите. Нека не чакаме тази глобална а, ревизия, това глобално преразглеждане. За него ще е необходимо повече време. Надявам се, госпожи и господа, че в тази ситуация ще намерим изход. Аз си отбелязах а, изключително точните изказвания на мнозина от вас, господин Каринс, господин Фейо, госпожа Суинбърн и други парламентаристи. Отбелязах си, че всички вие споменахте трудните условия, наличието на економическа криза. Ние би трябвало да възстановим европейския пазар. За това се ангажира председателят Барозо и това е съществена част от моя мандат. Ако успеем този вътрешен пазар да го а, направим а, много добре функциониращ, да ние ще докажем а, че в Европа има откъде да се стигне до 0,5 1,5% допълнителен економически ръст. Това можем да го докажем на място у дома. Аз а, смятам, че философията на доклада на господин а, Лене а, е да потвърди именно това, че а, 5 милиона микропредприятия в Европа служат за економическото възстановяване и за това е необходимо да улесним тяхната работа чуха господин Кара за е, госпожа Ранер, е, които визираха минималните стандарти, минималните изисквания. Е, отбелязвам, че доклада на господин Ленин не затваря вратата пред наличието на минимални изисквания. Просто ще е необходимо време, ще видим какво можем да направим в тази посока заедно с съвета. Искам да ви помоля обаче да възприемате този доклад и този проект като именно това, което те са. Първа стъпка. Първа стъпка, първи етап от подкрепата, която оказваме на микропредприятията. Това означава, че оказваме подкрепа на милиони работни места, които ще бъдат запазени или за нови работни места, които ще бъдат създадени в тези времена на економически трудности. Предстои гласуване и поемам ангажимента бързо да работя, тъй, защото съветът да предприеме необходимите решения за този съвсем практически ориентиран проект за улесняване работата на малките и средните предприятия. Господин Лене. Господин председателю, Искам топло да благодаря на е, колегите и на комисаря. Шест основни коментара. Първо, оценка на въздействието. Комисията е направила детайлна оценка на въздействието на проекта. Е, с нея бе е, запознат Комисията по юридически въпроси и на основание доклада на господин Стеркс от економическата комисия ние запитахме каква допълнителна оценка трябва да се направи. До сега нямаме отговор. Второ, Необходимо е да имаме компромис, че ще съществуват минимални правила. Ние не работим в посока на унищожаване на всички правила. Не, минимални правила ще има за всички предприятия. Трето, Ако се нуждаете от щетоводен отчет, за да вземете банков заем, тогава ще направим така, че да изготвят предприятията щетоводен отчет. Но може би микропредприятията пък не се нуждаят от такъв обем заеми. Говорим за обикновените балансови отчети. На следващо място, прегледът на четвъртата и седмата дружествена директиви ще бъде огромно начинание. Ако сега не вземем решение за преразглеждане, има опасност много от микропредприятията да не могат да се справят с изискванията и те няма да доживеят да слушат нашите дебати за дружествените директиви. Е, Затова е необходимо да предприемем необходимото за този преглед. Сега бяха споменати някои странични субекти, като да кажем търговски камери. камери. Аз знам само за една такава, която е против нашите действия. мисля, че трябва твърдо да застанем за доклада. Е, благодаря. Край на дебата. Гласуването ще бъде в сряда и последна точка от нашия дневен ред е доклада за политиката за конкуренция